competenti autorità della Romania mi hanno comunicato le Румънските власти ме уведомиха, че господин Павел ще замести госпожа Кречо в съответствие с член 7, параграф 1 на акта за избор на членове на Европейския парламент с е, свободни избори, парламентът си отбелязва, че господин Павел бива избран от 1 ноември в съответствие с правилника. Доколкото пълномощията му не са потвърдени или не е произнесено решение по възникнал спор, господин Павел участва в заседанията на парламента и неговите органи и се ползва с всички проистични от това права, при условие, че предварително е подал декларация, че не заема длъжност, не съвместима с положението на член на Европейския парламент. С огромно удоволствие искам да приветствам с добре дошли представители на делегация на Канадския парламент. Те са в дипломатическата част на трибуните. председател на